Ja, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Please take your seats. Колеги, моля заемете местата си. Започваме с заседанието на комисията. И ако нямате нищо против проекта на дневния ред, то тогава той въжи за прият. Виждам, че няма никой против ще се движим по този проект на дневен ред. Имаме превод, няма харватски малтийски. Иначе езиковият режим е пълен. Имаме нов член в нашата комисия и поздравявам господин Марк Демс Векер. Той присъства днес тук сред нас. Добре дошли, Макс. Фрида Бреполц е заместена от него. Освен това имаме посещение. Господин Николай Астроп от Норвегия, депутат от Норвегия. Не знаете ли той е тук, но ако е, добре е дошъл и на него. Имаме генерална дирекция превод от Люксембург. 16 обучаеми ще присъстват на, нашата, на нашето заседание. Не зная дали са тук, но ако не са, ще дойдат. И така. Освен това, ще имаме и семинар на работната група по, здра... Е, по здравеопазване. Ще се говори за медицинските продукти и ще имаме семинар за биогоривата. На 20 февруари ще се състои семинара по здравеопазване от 1 часа до 14.45, е, а семинара за биогоривата ще се състои също на 20 февруари от 15 до 18 часа в А3 и 2. Ще има и семинар за медицинските продукти инвитро на 26 февруари от 12.30 до 16 часа АСП 1Г2. Там ще се състои този семинар. И така преминаваме към първа точка от дневния род. Тук става дума за леките търговски превозни средства и намаляването на емисиите на CO2. Как може да се постигне това намаляване? Колегата Крамер е докладчик и давам веднага думата на докладчика. It's not for...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 Колегите, които участваха в дискусията тогава, знаят, че ставаше дума за целите 2020 година. Имаше много противоречиви мнения и тогава целта беше 147 грама на километър. Тогава се споразумявахме и оспорвахме всеки грам. Комисията излезе със становище за това дали тази цел е осъществима. Становището вече е факт и ние трябва да отговорим на това становище. В е, предложението на комисията няма много промени, но има дискусия по въпроса дали тази цел за 2020 година е достатъчно амбициозна, дали трябва да има промени, дали има нови аргументи, информации, които сочат в посока на промяна на тази цел. През последните месеци чух различни мнения. Благодаря за изслушването, което организира моята политическа група. Аз четох различни материали, но моето предложение е да няма изменение на целта 2020, т.е. това е основното послание, защото основният ми аргумент е, че това е една дългосрочна цел. И ако сега решим да променяме нещо, т.е. 7 години преди 2020 година, това означава, че ще имаме <clears throat> нужда от две години отново да правим е, проучвания. Това би довело до въздействие а, до дейностите на производителите на леките превозни средства. Това означава, че превозните средства, които вече се проектират в момента и които ще бъдат пъснати на пазара през 2020 година, трябва да бъдат променени. Ето за, за тази цел решавам, че целта не бива да се променя. Но е, четох изследвания, които твърдят, че целта може да бъде завишена, но други изследвания говорят е, за това, че по отношение на техническите възможности, целта изобщо не може да бъде постигната, а именно тези 147 грама на километър. Е, ние знаем, че винаги има и политически аргументи, които се крият за определените изследвания, т.е. нещата не са много сигурни но така или иначе пазарът е много голям на леки превозни средства. Данните са много и разнообразни. За това обаче, взимайки предвид различните мнения, аз предлагам да не се променя тази заложена цел. В Германия се провеждат допълнителни изследвания, които говорят в полза на това, че целта 147 грама това е цел, която е прекалено амбициозна. На второ място. Дългосрочни цели не могат да се обсъждат без да се вземе предвид цикъла на изпитване. Затова този аспект трябва да се запише в регламента. Едва когато имаме нов цикъл на, изпис, на изпитване, когато е, този цикъл вече е факт, тогава да се прави и да се задава една нова цел. Това не е политически въпрос, това е математически въпрос, защото когато цикъла изменя параметрите, се променят всички параметри в равенството, в уравнението. За това и тук искам да изнеса на преден план темата сигурно планиране. Затова молбата ми е едва когато имаме един нов цикъл на изпитване, тогава да, да мислим за ново целополагане. Този Говори се, че НЕДЦ, цикъла на изпитване, трябва да бъде заместен от ВЛТП, Световната хармонизираща процедура, но във всички случаи трябва да дефинираме достоверни числа. Зная, че комисията предлага датата за въвеждане на цел след 2020 година. Тази дата е изтеглена по-напред, но аз не бих искал това да се случва преди 2018 година. Причината е именно цикъла на изпитване. Но по отношение на пазара, ние не знаем какви ще са двигателните технологии, как, какви ще са хибридите, е, газовите двигатели и така нататък. Има много альтернативи, за които не е сигурни кога, как и по какъв начин ще бъдат пуснати на пазара. За това на европейско равнище трябва да си оставим повече време, за да помислим. Моето предложение е целите да се полагат след 2020 година. Аз съм записал в доклада си какво не е направила комисията, е именно тези суперкредити, които могат да се отдават за, 50, за е, превозни средства, които изразходват по-малко от 50 грама на километра. Тър. Но специално в а, областта на превозни средства, които пътуват в градовете, а, там има по-голям пазар за електромобили. Много по-голям пазар, отколкото при тежкотоварните а, превозни средства. Там може да се инвестират в нови технологии. Това няма да струва нищо на дънокоплаците. Затова аз предлагам именно стимули за инвестиции в този сегмент. Трябва да се опитаме да намалим зависимостта си от твърди горива и отново повтарям, че в този сегмент има много възможности за инвестиции, особено когато работим заедно с други партньори. И накрая до мен бе изпратено открито писмо от е, екологична организация. Подписано бе писмото и от економически субекти. Това беше отново пример за лобиране, като отправих запитване, оказа се, че, този, че тази организация изобщо не е дискутирала въпроса за заострянето на тези цели. Затова не взех предмет, предвид това писмо Обръщам се и към колегите. Когато става дума за е, писма или контакти с лобисти, нека, когато има някакви желания от тяхна страна, тези желания да се подкрепят от достоверни данни. Е, на мен ми е омръзна да бъда конфронтиран с различни мнения от различни страни, които се оказват недостатъчно фундирани. И така, това е моят доклад. С интерес очаквам обмена на мнения и се надявам с известна предпазливост, че ще се опитаме, че ще постигнем бързо компромис и споразумение. Става дума за това да подкрепим и да завършим едно начинание, започнато преди две години. Благодаря, казва председателя. Сега минаваме към докладчиците в сянка. Госпожа Гростет ще говори от името на господин Татарела. Благодаря, господин председател. Аз давам думата на... Аз вземам думата от името на колегата, който не е тук. По принцип, колегата е доволен и съгласен с предложението от господин Крамер. Господин Татарел обаче има някои резерви по отношение на целта 147 грама на километър. Е, той смята, че тази цел е прекалено амбициозна. И също така това го казва на фона на, на моментната економическа криза. Той смята, че производителите не бива да се съобразяват с нови правила. Тези правила са важен инструмент за производителите, защото ще опосредстват нови иновативни технологии, нови инвестиции, които ще целят намаляване на въглеродния диоксид. По принцип това е чист инструмент, който ще бъде използван за постигане на целите на регламента. Без това да се окаже бреме за данакоплатците и за Европейския съюз. Тези кредити дават възможност за по-нататъчни альтернативи. Тази система на кредитите трябва да бъде продължена и след 2018 година. Това бих искала да кажа от името на господин Татарела. Господин председател, аз ще взема думата и после от мое име ще искам да говоря. Фракцион Марията Улфског, bitte. Tack, herr ordförande. Ehm, <clears throat> jag tycker att Holger Kramer i sin massaker på kommissionens förslag eh, går... Наистина беше разсечено предложението на комисията от господин Крамер и за това си мисля, че стигна като че ли твърде далеч. Той говори за целите 2015-2017 Каквито и да са целите, които са формулирани, те са полезни и необходими за намаляване на емисиите на СО2 и знаем, че сектора на транспорта допринася доста за увеличаване на емисиите от въглероден диоксид. Добре е целите, които си поставяме, да са амбициозни. Има поредица от проблеми в документа на комисията. Що се отнася, например, до исканията по отношение на автомобилите и на търговските превозни средства, знаем, че винаги може да се стигне и до риска регламента да засегне специфичните технически изисквания, които може, ако се прекали с тях или пък се снижат, да доведе до нарушаване на някои от основните качества на тези транспортни средства. Разбира се, че може човек да се поддаде на изкушението да направи точно такива а, екстремни формулировки, но ние трябва да не забравяме, че разработката на нови неща в а, сферата на леките търговски превозни средства означава много време. Различните типове превозни средства изискват различно дълъг период за разработване на иновации и това, всяко едно такова изменение в изискванията може да засегне дълбоко този сектор в производството. Сега при нас виждаме документ, който касае и а, онези дребни производители, които произвеждат по 2-3 хиляди такива превозни средства и аз не смятам, че а, тези изключения ще им помогнат да разработят и произвеждат по-енергийно ефективни и екологични превозни средства. Ето защо критериите за емисиите трябва да бъдат насочени към постигането на дългосрочните цели, които си поставяме, а за да можем да смажем колелата, така да се каже, на, тези, на тази машина а за екологизация на производството. Аз самата не мога да се съгласа, че суперкредитите могат да бъдат единственото средство за постигане на тези а, цели. Но иначе предложението като цяло е добро. Благодаря за вниманието. Колегата Карл Шлютер има думата. Аз мисля, че трябва да погледнем какво точно искаме да постигнем. Ние имаме и времеви рамки, и материализирани или по-скоро формулирани за материализиране цели и ние трябва просто да помогнем на държавите членки да ги постигнат. И, и така трябва да се насочим да пестим парите на дънакоплаците, парите на малките и средни предприятия и техните разходи. Ето защо не трябва да поставяме на погрешна основа ето такива основни принципи и стандарти. Старите стандарти са поставени на такава погрешна основа и ние трябва да създадем нови на здрава основа, защото ако не направим това, ще се получи повишаване на разходите вместо снижаване на разходите. Но какво ще правят малките и средни предприятия, занаячиите, дърводелците, строителите? Нетните разходи на такива малки предприятия ще се увеличат с около 4 до 5 хиляди евро по време на целия жизнен цикъл на съответното превозно средство. Е, как ще им обясните необходимостта от такова едно повишение? какво ще се получи? Ще увеличаваме CO2 в атмосферата и в същото време ще увеличим и разходите. А какво ще направим в крайна сметка? Може би ще спрем индийците или китайците а, да изхвърлят а, емисии на въглероден диоксид. Не. Просто ще убием автомобилното производство и малките и средни предприятия в Европа. Ето от тази гледна точка аз не виждам причината да запазим настоящите стандарти. Защо са ни тези суперкредити? Знаем, че целите, които сме си поставили, не са трудно постижими. Обратното – какво става с европейските иновации? Всички говорят за иновации през цялото време. Обаче ето тук стоим ние и си казваме, хайде да не използваме иновации, да си ползваме старите коли. Това е, когато искаме да запазим и старите стандарти. Същото е. А, не съм много сигурен, сигурен че и идеята за, на, за сваляне още повече на... А, максималната скорост, разрешената максимална скорост е добра. Така. Какво става сега в Европа? Има измама с конско месо и в същото време има и измами в Европейския съюз, измами по отношение на емисиите на въглероден диоксид от автомобилите, от МПС. Хайде да спрем да заблуждаваме нашите потребители, а за това, че ще плащат по-малко, ако намалим емисиите. Не, нека да ги оставим, ако искат да имат газова уредба, да я купат и да я ползват. Но нека да им дадем една честна преценка или честна формула, по която те да могат да преценят дали си струва да се плати малко повече, но да се запази атмосферата или не ограниченията на скоростта може би не е лоша идея, защото ще се повиши безопасността а, по пътищата. Това не е лошо. Обаче, а, колеги, ние наистина доста досиета сме разисквали в тази сфера. Да видим докъде можем да стигнем. Благодаря. Доста време ще измине, докато стигнем до желания напредък. А, да. можем да започнем сега с останалите колеги, които са заявили желание да участват в дискусията. Колежката Лепаш има думата. Благодаря, господин председател. Мога да подкрепя казаното от колегите. Целите на комисията за 2009 година бяха е, 125 9 е, грама. Е, сега по отношение на личните автомобили е, сме твърде великодушни, като имаме предвид малката разлика, която се получава от 118 до 125. Така че е, целите, които си поставяме, са много разумни и те в крайна сметка са от полза и за автомобилната индустрия. Или ако не са от полза, поне ни и вредят, защото осъзнаваме, че тя е в много тежко положение. А същевременно е, ние всички очакваме тя е, именно да създаде автомобила на 21 век. Един по-лек и по-чист автомобил и също времено изразходваш много по-малко енергия. Автомобил, който да гарантира повече сигурност по пътищата. И този бранш действително се нуждае от е, такива автомобили. До 2020 година би трябвало да е, имаме прогнозируемост, да можем да е, планираме нещата по-отрано, така че автомобилната индустрия да е готова. И това означава, че е, би трябвало да сме по-амбициозни от е, предложението на комисията. Но естествено трябва да бъдем и реалисти, да се съобразяваме с економическото положение и с възможностите на индустрията. А що се отнася до суперкредитите, е, те едва ли ще променят нещо и очевидно ще обременят още повече данакоплаците. Така че в това отношение от нас е, се изисква честност. С 26% бихме желали да намалим е, парниковите газове в сравнение с референтния период и естествено, ако желаем да постигнем нашите цели, би трябвало да поставим съвсем точно летвата, да поставим съвсем точно целта. А това означава да бъдем действително максимално прозрачни и ясни. Благодаря, госпожо Лепаш. Аз е, наистина много рядко съм на едно мнение с е, Холгер Крамер и когато той казва, че преди известно време е получил писма е, от производители, които желаят дългосрочно планиране, мога да се съглася с него не мога по принцип да критикувам едно такова предложение. Но също времено не съм съвсем съгласен, че до 2018 година трябва да чакаме, за да е, определим целите за 2025 година. Но ако някой продължава да ме убеждава, че целта от 147 грама е, не може да се постигне, няма да се съглася с него. Знам, че един голям автомобил строител в Германия винаги ми е казвал, че за две години тази цел може да се постигне и то без особени усилия. Мисля, че е, и Вориан е, може да потвърди това. Спомняте си е, преди години имаше една криза, е, но тогава именно ръководителя на Ауди е, каза, че до 2004 година ще се справи с поставените цели. До 2014 също. Е, част от хората, които сега тук в залата слушат това, което казвам, знаят за тези изказвания. И аз смятам, че бързите, е, леките автомобили е, би трябвало естествено да потребяват по-малко гориво. До 2018 година не бива да чакаме обаче, скъпи Холгер. Е, и с Карл Шлитер не мога съвсем да се съглася. Няколко думи за цикъла на изпитанията. Като че ли няма по-големи лъжи а, от тези, които се разпространяват във връзка с а, системата за изпитанията. А, ние а, на практика се опитваме да затворим вратичките и да а, се изолираме абсолютно. А, точно като селяните, които си запълват дупките в стените и в дограмата на прозорците и смятат, че така са се спасили от студа или от вятъра. Няма такова нещо. Ние знаем, че от повече от 20 години чакаме някаква нова световна система за изпитание. От 23 години се занимавам с въпросите за опазване на климата и все това чувам, че ето нас след няколко месеца ще има вече някаква такава нова система за изпитания. Не бива да очакваме тази система наистина е, да стане и да разчитаме на нея. В никакъв случай е, не бива да бавим нещата и поне в парламента не бива да разпространяваме подобни лъжи. Естествено, че когато става дума за изпитания, ние се нуждаем от една нова система, но е, има заинтересовани страни, е, които дърпат нещата в определени посоки, които на тях са им удобни. А ако се създаде една коректна система, винаги ще я подкрепя. Аз лично винаги съм подкрепил суперкредитите, но трябва да призная, че съм се лъгал, защото видях, че тази система всъщност е прекрасна основа за злоупотреби. И е, би трябвало да се опитаме да я поограничиме и АЦЕЯ, една от най- е, влиятелните организации в е, Германия подкрепя тази система, но все пак е, така, в определени рамки. Ако става дума за 2-3 грама, да, добре, но не бива е, прекалено много да увеличаваме нещата. Значи повече от 5, 6, 7 грама в никакъв случай. И така, нека да бъдем съвсем честни и открити. Що се отнася до целите 2020 година, мисля, че не бива да ги пипаме. Но не бива да пипаме и целта 147 грама. Нека си дадем сметка, че автомобилите ще стават все по-скъпи. В миналото е, сме грешили, когато сме казвали, да, добре, за 2-3 години е, колите, да кажем, ще изглеждат на потребителите и на купувачите по-скъпи, защото цената им ще се дигне с 2-3 хиляди евро. Но тъй като това са економични автомобили от нов тип и така нататък, е, тази сума, която купувачът ще плати допълнително, всъщност ще му се върне многократно. А това не се случи. Но при всички положения, естествено, е, не бива да а, губим основната цел. При всички положения, обаче, автомобилната индустрия трябва да бъде запазена. Да, ясни думи. А сега да чуем Алайнен. След тези категорични изказвания на Карл Хайнц Флоренц, очаквам с нетърпение да видя как ще протече гласуването. Да, важно е да постигнем съществено подобрение. Имаме червената карта за 2050. Имаме така една цел от 60%. Е, имаме и междувременно вече постигнат известен напредък. Не можем да го отречем. Естествено, че е, в момента се появяват нови технологии. Именно по отношение на технологиите, като че ли всичко е, е така, почти на ръба. Може да се преобърне, може да се появят новите технологии, но ние от сега не можем да прогнозираме дали ще се окажат полезни. И така, аз мятам, че все пак е, за 2025 година е, бихме могли да формулираме целта. 2008 година ние предвидихме е, цели за 2020 и това е правилно. 12 години беше периодът. Така че в момента е много подходящо да определим целите за 2025 година. Е, веднъж вече сме посочили какви трябва да са целите за един период от 12 години и защо да променяме този срок. Още повече, че ще можем за един по-дълъг период от време да използваме е, ноу-хауто на практика и е, не само да говорим за нови технологии и нови типове автомобили, а да ги покажем в автосалоните. Е, знаем, че така, разходите намаляват в определени случаи се налага при новите технологии да се използват някакви стимули. В този случай ги наричаме суперкредити. Аз не съм по принцип срещу стимулите и облегченията. Много често сме виждали съвсем нови модерни автомобили, нови типове двигатели е, екологични автомобили, които обаче плашат купувачите, защото цената е доста висока и никой не ги купува. Корин се страхува, че всъщност тези кредити или облегчения ще се плащат в крайна сметка от данакоплаците. И така, аз още сега, през 2013, най-късно 2014 година, предлагам да определим целта за 2025 година. По отношение на суперкредитите, трябва просто да определим е, точните параметри. Не бива да сме прекалено великодушни и щедри по отношение на тези суперкредити, но трябва да запазим системата. А що се отнася до цикъла на изпитанията, имам усещането, че там някои е, нещо мами. Е, не е възможно просто толкова дълго да се бави създаването и приемането на една такава е, система за изпитание. Страхувам се, че става дума за измама. Измама спрямо потребителите. Франсуа Гростет има думата. Нека сега да кажа няколко думи от мое лично име за доклада. Смятам, че докладът на колегата Крамер е много добър. Целта 147 грама на километър не бива да се променя. Слушах много внимателно колегите, но честно да ви кажа, днес, като имаме предвид економическата криза, няма защо да се чудим, че хората купуват повече употребявани автомобили, отколкото нови. Да, добре, колегата Флоренс казва, ако ще има някакво увеличение, бихме могли да предвидим и по-амбициозни цели, но когато става дума за леки търговски автомобили. И трябва да имаме предвид, е, че е, нещата на практика изглеждат е, по-различно. Ако предложим задължителни по-високи е, норми и затегнем изискванията към производителите, се страхувам, че няма да намалим нивото на емисията от въглероден диоксид. Зная, че по отношение на е, личните автомобили също има амбициозни предложения на е, комисията, но ние не би трябвало да ги прилагаме по отношение на леките търговски автомобили. Защото тук е, е, няма да се получи е, желания ефект по отношение на емисиите от СО2. Това, което ми казахте, че в никакъв случай да данакоплатеца няма да плаща, ме успокоява в известна степен. Чух, че целта 120 грама се свързва с определени условия Естествено, трябва да видим дали предпоставките са на лице. Но инак по отношение на суперкредите, мисля, че действително бихме могли да поискаме едно увеличение на целта от 115 на 150. Това е напълно изпълнимо. А, що се отнася до дългосрочното планиране и целите за 2025 година, а, страхувам се, че в момента не можем да предсетим положението на пазара и не знаем как ще се развива и покупателната сила и дали ще има купувачи. Сега ще дам думата на Мартин. Благодаря на господин председателя, за това, че ми дава възможност да участвам в дискусията, която е много интересна, макар че закъснях малко поради предишно заседание. На първо място искам да подкрепя напълно решението на докладчика, така както го представя пред нас. Това е съвсем правилно за намаляване на целевите количества 147 грама. Разбира се, само трябва да имаме, да внимаваме много, да не завишим прекалено много, непосилно много целите за а, производството на автомобили господин Крамер, разбира се, е съобразил по много подходящ начин а възможността за баланс между постигането на амбициозните цели, а интересите е, на производителите и на потребителите. Разбира се, в парламента през 2011 година трудно беше постигнато споразумение, защото то по принцип никак не е лесно, но Министерство на транспорта на Великобритания а, поръча и направи а, проучване, което показва, че а, ако сега бъдат променени а, цифрите, стойностите а, по отношение на целите, това ще наруши цикъла, производствения цикъл а, за автомобилостроителите. Особено това се отнася до малките и средни предприятия, като знаем, че те разчитат най-вече на автомобили от категорията N, а, а именно лекотоварните автомобили. За това а, бих поискал а, да се използва новия стандартизиран а, тест цикъл или цикъл за тестване на автомобилите, а, за да можем да постигнем а, целите за 2020 година, но не трябва да правим това преди постигане на тези цели, а не по среда, а, защото иначе ако го направим по средата ще нарушим а, цикъла на производство на автомобилостроителите. И такъв един режим няма да помогне а, на тези производители, а просто трябва да концентрираме усилията си върху периода след 2020 година, когато има достатъчно време да бъдат а, съобразени и вложени тези принципи в производството. По този начин регулаторната тежест няма да бъде толкова голяма. Всъщност, намаляването на емисиите на въглероден диоксид чрез тези промени за, малки, за леките а, товарни автомобили е, е, ще е незначително, защото те представляват само 0,1% от автопарка на държавите членки в Европейския съюз. Ето защо регламентът и всичко, което ние обсъждаме и приемаме тук, трябва да бъде съобразено с интересите на всички. Благодаря сега. колегата Парно. Благодаря, господин председател. Трябва да сме наясно, че предложението, така както е направено, ще има значение и влияние върху един период от най-малко 20 години. И ние трябва да се придържаме към целите, които вече са формулирани и приети по отношение ограничаването на парниковите газове. Ние трябва да подкрепяме и подпомагаме иновациите в сферата на автомобилостроенето. Това, което каза и Флоренс преди малко в своя анализ, е очевидно, че в контекста на нашите предложения ние не трябва просто да подкрепяме някакви амбициозни цели, но и да защитаваме интересите на производителите, на малки и средни тежко, а, малки и средни търговски автомобили. Защото именно тези микробуси и малки камиони са най-употребявани от малките и средни предприятия. Нека още няколко неща да спомена като коментар по текста. Смятам, че ще трябва да променим и критерия за полезност, говорейки за масата на автомобила, а, като основен фактор за увеличаване или намаляване на емисиите от парникови газове не е съвсем точно. За да може да разпределим по-добре бремето между производителите на автомобили, ние трябва по-точно да дефинираме времевите граници и сроковете за периода след 2020 година. И също така трябва да призовем комисия, Европейската комисия преди края на 2014 година да направи а, об, обширно и много добре а, кон, а, конструирано предложение по отношение на емисиите на всички превозни средства и това, което трябва да се направи, за да не бъде задушено автомобилостроенето в Европа. Dank u wel, voorzitter. Veel is hier al gezegd. Ik, uh, ik, uh, mijn woorden is vooral om her en der uh, duidelijk te ondersteunen. Ik vind dat... Благодаря. Госпожа Меркис. Да, аз бих искала просто да изразя своята подкрепа за представения текст, защото аз мисля, че ние трябва да гледаме към 2025 година. Междувременно а стратегиите за периода 2013-2015 също трябва да бъдат разработени, но с поглед към периода след 2020 трябва да бъдем амбициозни и аз в своите цели и аз смятам, че повечето автомобили са постигнали целите, които бяха формулирани. Има автомобили, които са и още по-чисти от това, което сме поставили като цел. Виждаме, че системата на суперкредитите не, обаче не помага постигането на целите, към които се стремим, а просто като е че ли пречи на постигането на баланс прямо автомобилите, които са още по-чисти и от това, което ние сме поставили в целите. Пет... 50% подкрепа имаме за тези чисти автомобили, чисти спрямо атмосферата и околната среда, разбира се, а трябва да бъде пълна подкрепата. И в същото време да направим а, невъзможно производството на автомобили, които са по-замърсяващи от това, което сме поставили като а, цел. Също така и за шума трябва да помислим, за да помогнем на иновациите в автомобилостроенето, но иновациите изискват ясно и прецизно законодателство и формулиране на цели. Благодаря. Э, Аз още от начало искам да кажа, подкрепям предложението на господин Крамер. Преди 2-3 години вече говорихме по тази тема. Не може всяка година да поставяме нови цели и аз е, много се очудвам на аргументите на Карл Шлютер и госпожа Лепаш. Какво искаме с такива аргументи да постигнем? Нека погледнем малките и средни предприятия. Аз и преди съм казвала. Е, това са занайчиите, това са винарите, които разкарват своята стока. Е, това са хората, които с леките си коли отиват на работа, така че трябва да сме предпазливи, когато говорим за ограничаването на скоростта. Не бива да наказваме хората, които работят добре. Трябват ни достоверни цели и тези цели трябва да бъдат обмислени добре. Е, Достоверността е също една цел. Основната насока, в която трябва да се движим е за новите коли. Там може да има по-добри условия и, и изисквания, но най-важното е, е колите да се използват до край, а не пред, предварително да се дават на шрот, на скрап. Председателят, аз бях докладчик по темата и смятам, че докладът е озаглавен погрешно. Ние трябва да говорим за емисиите. Това е до голяма степен прерогатив на държавите членки. И трябва да кажа, че нормираната нормираното използване, нормирани, нормираните емисии и истинските емисии много се различават. Много трудно ще успеем да формулираме едно, един цикъл на изпитване, който да въжи за всички потребители. Около има около 25% разлики между нормите и реалността, така че трябва много да помислим тук. Сега за суперкредитите. Подкрепям а, предложението на господин Лоренц. Това е добро предложение. Суперкредитите да са стимули, но трябва да внимаваме да не се превърнат в пречка за дефинираните цели. Трябва да има прак. По-малко потребление – Говорили сме за чистотата на въздуха. Тази година е годината на въздуха и по-малко потребление на горива означава по-малко отделени вредни вещества в въздуха. В такъв смисъл потреблението трябва да бъде намалено, но то трябва да е ефективно, защото точно в този сегмент има огромна разлика между леките автомобили и лекотоварните превозни средства, когато, който може да намали оперативните разходи, това е, е много добре. Това трябва да се поощри. И тук трябва да упражним лек натиск. Преди две години говорихме и за ограничителите на скоростта. Най-добрият начин да се пестят емисии. Е именно ограничаването на скоростта. Сега при лекотоварните превозни средства, този дебат все още предстои. Имаше аргументи за и против. В комисията тогава предложението беше отхвърлено. Сега за суперкредитите. Трябва да може да дадем на държавите членка, членки възможността да има данъчни облегчения или освобождаване от данъци за, за особено екологосъобразни превозни средства. Една държава членка трябва да може да поощри такова едно действие. Е, предполагам, дебата ще бъде много интересен. Дългосрочната цел. Колегата Крамер и други колеги имат право. Пред промишлеността трябва да има сигурност за да планира. И смятам, че една дългосрочна цел по отношение на наличните технологии трябва да е една реализируема цел, защото 7 години минават много бързо. бързо. Целите трябва да са дефинирани, да са аргументирани и да отговарят на реалността. Така че тук не съм особено сигурен какво може да бъде окачествено като дългосрочна цел. В крайна сметка, потребителят пести. Това, което каза госпожа Клас, винарят. Аз познавам такъв един човек – който много дълги, дълго време пътува, един такъв човек ще, ще намали оперативните си разходи до голяма степен. Важен за мен е въпросът и за цикъла на изпитване. Ако е, стойностите се разминават с 20 до 30% от заложените в проспекта, то това е много лошо, защото потребителя трябва да знае а, какво ще му струва новото превозно средство. Добре, няколко процента, добре, това могат да се преглътнат, но 20 до 30% това е прекалено много. Сега давам думата на Филип Оун директор на Генерална дирекция Климат. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Е, виждаме нови идеи. Може би мога да започна с някои факти. Най-напред, данните от 2010 година, 180 грама. Преди две години този парламент заложи целта 147 грама до 2020 година. А за 2020 година се говореше за целта 107 грама. Предложиха се определени изменения Хубаво е, че тези цифри вече са адаптирани, защото още при суперкредитите ние имаме един коефициент и променихме а, целта от 50 на 75 грама и прилагаме целта 175 грама за 2017 година. Така че много, ми е, много е изненадващо за мен, че тук искаме да омекотим тази цел. Сега за 147 те грама. Мисля, че това е постижима цел, това казва и комисията, и те могат тази цел могат да бъде, може да бъде постигната на, при добри разноски за промишлеността. Но и тази цел е омекотена чрез суперкредитите, чрез въвеждането на нови прагове, на нови коефициенти и, на, и чрез въвеждане на нови изисквания за превозните средства. Също така и е, чрез въвеждане на системата за банкиране до 2019, 18, 19 и 25 година. Сега само 2% от леките превозни средства могат да се квалифицират за получаване на кредити. От това се оказва. Но ако продължим в тази насока, би трябвало през 2025 година да заложим целта 107 грама. Виждаме, че това промяна, тази промяна на целите непрекъснато омекотява заложените цели и всъщност е, емисиите на въглероден двуокис в атмосферата се увеличават. Много от колегите споменаха цикъла на изпитване. Искам да подчертая следното нещо, което е много ясно в нашето предложение. Ако цикъла на изпитване се променя, а именно чрез НЕТС и се прилага, вместо НЕТС се прилага VLTP, то това ще даде една сигурност за предприятията, но независимо какво се случи, трябва целите да останат едни и същи, независимо какво се случва с цикъла на изпитване. Не може непрекъснато през целия период да се променят целите. Също така е важно да се въведе новия е, цикъл на изпитване VLTP. Той ще, този цикъл ще влезе в сила през 2014 година. Защо е толкова важно това? Важно е, защото хората ще са по-информирани. Хората, които купуват превозни средства, ще имат информацията, ще знаят какво купиват, ще, зна... ще могат да се спестят повече количества горива, независимо от целите но хората ще могат да знаят каква ще е енергийната ефективност. Така че е, за нас е много важно да въведем колкото се може по-скоро този цикъл на изпитване. Това ще е в интерес на всички заинтересовани страни. Ние ще пестим средства, ще, хората ще пестат, когато купуват нови превозни средства. Сега, за дългосрочната сред... цел. Ние предлагаме 2014 година, защото производителите и трябва да имат време да се адаптират, да адаптират произ... производството си. Ако заложим целта през 2018 година, ние отлагаме целият цикъл. Е, промишлеността трябва да остане конкурентоспособна, така че ако датата бъде изтеглена по-напред, е, хората ще знаят към какво да се ориентират. Благодаря. Благодаря и накрая докладчикът има думата. Благодаря за дебата. Благодаря за аргументите. Няма да се спирам на всички от тях. Много са аспектите, но искам да кажа нещо за най-важните въпроси. Цикъла на изпитване. Естествено, любезни колеги, този цикъл не отразява реалността. Проблемът е, че този цикъл на изпитване не е не е включен в приложното поле на този регламент. Цикъла на изпитване, независимо как изглежда той, дали ни харесва или не, той обаче има за цел да направи е, параметрите на превозните средства сравними. Не става дума за омекотяване на цикъла. Моето послание в доклада е, ако имаме един нов, нов цикъл за изпитване, то трябва целта да е заложена, когато имаме един нов цикъл. Ако не се споразумеем за един нов цикъл, то стария трябва да се прилага. Но цикълът не е включен в нашето приложено поле. И Нещо, което вече съм повтарял. По отношение на товарните камиони, няма зависимост между производители, които произвеждат нискоемисионни коли и пазара. Няма да споменавам а, имена, но хора, които, т.е. производители, които произвеждат малки коли и с, най-низко, с най-низки въглеродни емисии, те не са непременно най-успешните производители. Трябва, това го казвам за всички от тези, които смятат, че трябва да подкрепим промишлеността. Аз не смятам, че трябва да казваме на промишлеността, на, на производителите на автомобили как да строят своите коли. Това, което ние трябва да направим е да създадем една правна рамка, която е амбициозна достатъчно и дава правна сигурност. 2014 година, според мен, е прекалено ранна дата. Не може да кажем тогава какво ще се случи след 2020 година. На базата на информацията, която съм събрал, както каза Йолайнен, в момента има нови технологии, нови двигатели, цените на гъста падат, много е възможно да имаме много повече наброй коли с газови двигатели в бъдеще. Така че смятам, че тази дата е много рана. Трябва да имаме повече време за размисъл. Моят компромис би бил 2018 година. Така или иначе, моят извод е 2014 година е прекалено рано. За суперкредитите. Добре, това не са наистина кредити, които се плащат от тънакоплаците. Може да ги, да ги назовем стимули за иновации. Хубаво е, че има такива стимули в този, за този сегмент, за сегмента на лекотоварните превозни средства. Нека останат и още две неща органи... ограничителите на скоростта, те не, не спадат в нашия регламент. Не смятам, уважаеми господин председател, че чрез тези ограничители на скоростта ще намалим емисиите. Най-добре, ако искаме да намаляваме емисиите, то трябва да забраним колите. Не би трябвало да контролираме и да тормозим хората, колко бързо да карат. Сега и да създаваме проблеми за сигур... с сигурността по пътищата. Има хора, които казват, че ограничаването на скоростта няма нужда да бъде заложено в закона за емисиите. Този въпрос трябва да се дискутира на друго място. Той е свързан с безопасността по пътищата. Не би трябвало това да става фокус на нашия дебат. Няма нужда да се бъркаме в работата на производителите. И така, по отношение на комисията, искам да кажа, е, ще ви покажа едно изследване, чието резултати са съвсем различни от това, което споменахте вие. Тоест, е, целта би трябвало да е между 135 и 160 грам. Извинявайте, да, 130 и 163. Това би трябвало да е една истинска цел. Каквото и да решим, би трябвало амбициозната ни цел да е заложена така, че да е от полза за потребителите. Госпожа Кростета каза правилно, че при нови коли има проблем, защото много малки и средни предприятия предпочитат да купуват не нови коли, а втора употреба коли. Надявам се да постигнем компромиси по повечето пунктове. Искам да ви помоля за реалистични изменения, защото особено в е, страните от Южна Европа имат проблеми в момента. Нека се съобразим с всички реалности в момента. Благодаря. 27 февруари, 12 часа е датата за подаване на изменения. На 24-25 април ще се обсъжда доклада тук в нашата комисия, а през юли 2013 година доклада ще влезе в пленарна зала. И така приключваме с тази точка от дневния ред. Точка четвърта е следващата точка. Става дума за доклада на Петър Ли за временната дерогация директива 2003-87. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Всъщност, днес би трябвало да говорим само за внесените от вас изменения. Веднага казвам, че съм ви много благодарен за това, че сте се опитали по този начин, внасяйки голям брой изменения, да подобрите доклада. Благодаря много и е, за доброто сътрудничество с Матио Гронш, който е докладчик е, от водещата комисия, Комисията по транспорт и туризъм. Преди гласуването през следващата седмица ще се постарая да е, постигнем съгласие с е, колегите от Транспортната комисия, така че двете комисии да излязат с една обща позиция. Нека да ви напомня. Комисията предложи по отношение на търговията с квоти за емисии е, за въздухоплаването до април 2014 година да се спре часовника, така че е, системата за търговия с емисии да не обхваща интерконтиненталните, междуконтиненталните полети. Е, като тук става дума не само за междуконтинентални е, полети е, на европейските авиокомпании, но и на такива, които летят и кацат в Европа или излитат от Европа, но са чужди авиокомпании, не европейски. Аз в началото имах известни съмнения за това изключение, за тази дерогация, но в крайна сметка премислих и смятам, че когато се стараем да постигнем една е, е, световна е, система, е добре наистина е, да включим едно такова изключение, но трябва да е, го ограничим във времето. Ние бихме желали да запазим системата за търговия с емисии. Е, не бива обаче и да я подлагаме на рискове. В този смисъл комисията е права в своята аргументация и затова ще подкрепя нейното предложение. Още веднъж ще ви поясна, че от моя гледна точка в случая не става дума толкова за някакви съществени и експертни съображения, когато се атакува предложението на комисията. Не става дума по-скоро за някакви политически съображения. Разликата е, е, от финансова гледна точка наистина е много малка. Понякога става дума само за 2 евро като допълнителна такса за полетите, за междуконтиненталните полети. Както колегата Гербранди вече многократно е споменавал, по-малко се плаща е, като допълнителна такса или данък за един такъв полет, отколкото е, струва кафето на летище Хитро. Е, в крайна сметка подобни данъчни инструменти или такси съществуват и в Германия, и във Франция. Те във всеки случай са определени и степена лъни в зависимост от разстоянието. Ако от Германия вземете полет за Полша, ще платите по-малко, отколкото ако отидете до Япония. И е, така, ако от е, е Европа от, вземете полет е, за САЩ или за Канада, ще е, платите по-малко, отколкото ако вземете полет за Мексико, макар че разстоянието до САЩ в крайна сметка не е чак толкова е, различно. Не винаги в системите на отделните държави е, има последователност е, и е, така, разумни елементи от наша гледна точка, но при всички положения предлагаме а, а, да приемем предложението като цяло и а, е, ще а, е, приемем всички предложения на колегите, които са в духа на а, е, доклада. А, но има и такива, които са просто чисто популистски и много сериозно се отклоняват от а, нашите принципи. Ето, например, изменение 8. А, не става дума тук за това да развяваме високо байрака на зелените и е, струва ми се, че госпожа Хаси може би е, съзнателно е изострила нещата, просто защото иска, така да се каже, да влезем в конфликт и аз да кажа не, отхвърлям това предложение. Изменения 11 и 20 бяха оттеглени. Внесени бяха от колеги от различни е, политически групи. Ставаше дума за сроковете. Имаше и предложение не за една година, а за две години. И когато се попитате в крайна сметка защо се иска това удължаване на срока, не можете да получите ясен отговор, защото Киото в крайна сметка би трябвало да бъде продължен тази година. И в такъв случай няма нужда да изчакваме по-дълго няма да постигнем нищо по отношение на междуконтиненталните полети и е, ИКАО смятат е, голяма част от колегите, но това не е така. Е, ако ние удължаваме сроковете на тази дерогация и не събираме такси за CO2, цената на CO2 ще се вдигне и след определен брой години е, вече ще имаме проблеми с конкурентноспособността. Е, по принцип, е, нашите полети на европейските авиокомпании са по-низко въглеродни, така че е, тук и цената е по-ниска е, от Франкфурт до Хамбург за един полет, е, да кажем се, цената на въглеродния диоксид е 0,30 на килограм. Има обаче, наред с предложенията, които казах, че трябва да бъдат отхвърлени или бяха вече оттеглени от колегите, след като разговаряхме, има и такива, които са много добри и с удоволствие ще ги приема. Има две много важни изменения, които включват един нов аспект в дебатите. И аз мятам, че трябва да се спрем на тези изменения. Едното е, така да се каже, е, целта на е, средствата и ако си спомняте, ние казахме, че да, добре, ще предлагаме някакви е, така, възможности авиокомпанията или автомобилостроенето да получат части от е, е, реализираните постъпления, но естествено трябва да се погрижим за това те да бъдат използвани по предназначение. Става дума за изменение 23. Е, също тук е, Става дума и за третите държави. Когато американците, да кажем, казват, «Е, добре, ние бихме желали с тези пари да е, провеждаме някакви изследвания и заедно да осъществим тези изследователски проекти. Тогава е, си струва, естествено, да е, помислим по въпроса, но а, много трудно ще намерим подкрепа от гледна точка на развиващите се страни. Ако обаче се постараем, да кажем, в един такъв проект между САЩ и Европа, да включим и развиваща се страна, а, тя също ще спечели от проекта и тогава те ще ни подкрепят. Много важно е във всеки случай да сигнализираме на международно равнище, че е, ние желаем при всички положения да осигурим едно пред... използване на средствата по предназначение. Това ще облегчи преговорите. Преди да приключа, господин председател, скъпи колеги, ще кажа, че би трябвало да поддържаме линията, по която сме потеглили и трябва да се опитаме да избегнем създаване на впечатление, като че просто се отказваме от системата за търговия и от схемата за търговия с емисии и затваряме досието борба срещу промените в климата. Утре ние ще обсъждаме отново и ще гласуваме въпроси, е, свързани с е, парниковите е, газове, търговите за квоти и така нататък. Тоест, е, много сме далеч от е, е, отказ от нашите цели по отношение на околната среда, намаляване на емисиите и климатичните промени. Така че в никакъв случай не се отказваме, напротив, засилваме нашата политика. Да, ние можем, yes we can. И така, ако желаете да участвате в този успех и искате да допринесете да за успеха и на е, европейската търговия с е, емисии в областта на въздухоплаването трябва да дойдете и да гласувате. Да, е, години наред, 10, 15, 20, нищо не се случваше. И ето, че сега най-сетне имаме една схема за търговия с емисии на Европейския съюз. Имаме и е, графици, на търгове, за квоти, за емисии на парниковите газове и така нататък. И всичко това би трябвало естествено да продължи много целенасочено. Естествено, постъпленията, както и докладчикът каза, трябва да се използват по предназначение за борба срещу климатичните промени, за е, постепенно адаптиране към е, изискванията свързани с опазването на климата, както съвсем правилно посочи Петър Лизе. Да, ако да кажем от града, в който живея, от Гангийската граница, желая да пътувам до Бохум, естествено ще платим много по-малко като допълнителна такси за полета, отколкото ако лете до Франкфурт или до по-далечна дестинация. Това е принципа, който се спазва в Европейския съюз и аз мисля, че в това отношение ние сме абсолютно коректни. Но Комисията е абсолютно права. Тя предлага дерогация, във всеки случай дерогация не е, така, за неопределено време, за един Господ знае колко дълго време, а за една година. Тоест, е, докато вече имаме яснота по отношение на продължаването на Киото и можем да продължим е, заедно с нашите партньори. Да се надяваме. Утре ще знаем дали ще можем да запазим и е, цената на CO2 е, и дали ще можем на базата на една такава цена да е, предвидим малко по-дългосрочно стъпките си. Естествено, е, всичко това, което предприемаме е много разумно, но само при едно условие, при условие, че емисиите на CO2 имат една фиксирана твърда цена. Държавите членки в никакъв случай не бива да бъдат поощрявани да налагат допълнителни такси или данъци върху гражданската авиация. Колкото и да се убеждаваме, че сумите са малки, е, това е погрешна политика и ние трябва да настояваме именно за това. И така, сега ще дам думата на Крис Дейвис. Е, това беше абсолютно точно приземяване на минутата, Крис. Аз обаче не съм поисквал думата. Разбира се, ако ми дадете а, думата, искам само да кажа, че искам да запаза правото си да се изкажа след това. Благодаря. Мартин Келенер, иска ли думата? Разбира се. Да, много обичам, когато едната част от коалицията подкрепя другата част. Ще бъда кратък, господин председател. Както казахте преди, аз също подкрепям това едногодишно отлагане преди постигането на глобално споразумение в сектора. Трябва, разбира се, възможно най-бързо да бъде прият документа с възможно най-малко изменения, за да може на това предложение за спиране на часовника да постигне ефекта, за, кое, за който е предназначен. Освен това има някои изменения, които биха искали всъщност да се предизвика едно повторно откриване или започване на дебатите и с съвета, но беше кристално ясно при предишните преговори, че държавите членки няма да пожелаят да посрещнат това изискване. Ето защо някои от предложенията се страхувам, че ще създадат пречки пред постигането на целта, за която току-що споменах. Трябва да имаме график, трябва да имаме конкретни цели и да имаме общи задължения, конкретно формулирани. Ето защо аз смятам, че някои от а, предложенията за изменения ще играят много добра роля за да си свършим добре работата по постигането на глобалното споразумение. Да, благодаря. Шрута, който замества Сато Аси. Да, благодаря. Бих предпочел да поставя точка на тези летящи данъчни а, райски кътчета, които представляват авиокомпаниите. Ето защо аз съм предложил и едно отхвърляне на тази идея. През 2004 и през 2003 година ние предлагахме подобни неща, т.е. предлагахме промя... известни промени, които биха подпомогнали постигането на глобално споразумение, да спрем часовника и да подтикнем всички участници в преговорите да постигнат това глобално споразумение, за да имаме по-голям шанс да има желание за постигане на глобалното споразумение. Вече около 85% има свободно разпределение. Е, сега все пак мисля, че е добре тези 15% да бъдат запазени. Пък, е, освен това, не е правилно по средата на а, прилагането на даден а, законодателен текст, а ние да кажем, чакайте да спрем, че нещо май не е най-добрия възможен този законодателен тест. Да, благодаря, заповядайте. Благодаря. Гростет. Да, това е едно интересно предложение за спиране на часовника, тъй като се очаква, че ще има едно положително развитие и ще постигнем този резултат. Така че наистина е добре, но дали ще стане? На 1 януари 2012 година приехме нещо и вече имаме предложение а, през ноември същата година да се променят нещата. А така че тук като че ли продължава тази несигурност да съществува и дори да се засилва като позиция. А, негативният а, обратен ефект а, за Европа някакси като че ли няма да е най-доброто, което можем да постигнем, защото някои от операторите започнаха вече да купуват кредити, за полети преди ноември. И а, ще се окаже, че през април 2013 година те, макар и най-добрите ученици, така да се каже, ще бъдат а, всъщност наказани. Така че ще се получи едно двойно наказание на тези, които са спазили изискванията. Ето защо е добре да разграничим много ясно тези, които са започнали да извършват необходимите промени, за да са в съответствие с законодателните изисквания и тези, които не са го направили. И така, аз внесох едно изменение, за да може директивата да се прилага по-добре, а и да бъдат поощрявани онези, които спазват изискванията. Защото има такива, както вече казах и всички знаем, които са започнали закупуването. Те не бива да бъдат наказвани, като им се намалява конкурентноспособността. Но, както и всички останали преди мен, аз искам да подчертая, че ние се надяваме на положителен резултат и развой през 2013. Благодаря. Господин Крамер, аз смятам, че името, че названието спред спиране на часовника не е правилно. Ние правим крачка назад. Имаше голяма съпротива от много държави, които не искаха да приемат е, това са трети страни, които не искаха да приемат европейско законодателство. А това е една полу, половинчата опция. Какво се получава? Е, полети към трети страни не са обхванати от системата. Сега това не е толкова страшно, но ето един пример. Един полет от Дюселдорф до Майорка е включен в системата. А един полет от Дюселдорф до Египет не е включен от, е, в схемата за търговия с емисии. И какво ще се получи? Възможно е някой повечето туристи да се пренасочат към Египет, а не към Майорка. Сега въздействията за климата. Те също трябва да се вземат предвид. Ако решим системата да бъде прекратена, то тогава трябва системата като цяло да бъде прекратена. Защото до тази есен може да се получи така, че нищо да не се случи. Ще имаме политически конфликти, ще имаме писма от разсърдени външни министри и ще затънем в една задънена улица. Не би трябвало да стигаме вече до там, там вече сме били в една такава ситуация трябва да имаме законодателно правоприлагане на това, което, по което вече сме се споразумели. Не бива Европа да се превръща в един остров с тази система. Петър Лиз се спомена вече. Ако се спира системата, то трябва окончателно да се спре. И да имаме толкова време, че да премислим до каква степен има смисъл да прилагаме тази система. Освен това, може би за известно време третите страни трябва да бъдат изключени от системата. А от друга страна да налагаме на страните от ЕФТА системата, към която те изобщо не са искали да принадлежат, да продължаваме с този диктат, мисля, че това не е честно. Мисля, че по този начин чупим политически порцелан на дипломатическо равнище. Швейцария не е Европейския съюз и ние не може да диктуваме на швейцарците какво да правят.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 Струва ми се, че е малко странно това предложение на комисията, или поне от пръв поглед е така, но имам два-три аргумента, с които мога да подкрепа комисията. Може би не може толкова дълго да проточваме нещата. Не можем да кажем и окончателно не, така че ние ще се окажем в една ситуация, в която ще имаме някакви мъгляви обещания, които дори може и да се променят. Ето защо като че ли е по-добре да използваме тази стратегия на затягане малко на нещата, така подреждането им, за да можем да стигнем до момента, в който ще имаме истински критерии, които да действат. И ние трябва, ако не се случи така, да продължим с нашата система. Разбира се, това е сериозно бреме за авиокомпаниите. Проблемът, разбира се, е, че независимо колко летим, а ние летим доста, това не е устойчиво опазване на околната среда. Ето защо трябва да се работи в международен мащаб. Но и ние трябва да поизчакаме, но не можем да чакаме до безкрай. Ние просто трябва да разработим една система и това е за междуконтиненталните системи. Aber jetzt Chris Davis, wenn er möchte. Крис Дейвис, заповядай. Ще бъда кратък и ясен. Аз подкрепям предложението на комисията, защото така ще можем да дадем малко повече пространство за маневриране по време на преговорите, но трябва да определим някакъв времевите рамки. Два въпроса имам обаче. Не знам дали е абсолютно необходимо за комисията да присъства винаги задължително при вземането на решение. Разбира се, ние имаме то, този принцип на взаимно взимане на решение, но ако един комисар може а, да а, реши, да кажем нещо във връзка с а, по-техническите въпроси е така бързо и безболезнено. Добре, но като че ли не трябва непрекъснато да се прави това, трябва парламента и съвета да решават нещата. И на второ място, аз мисля, че въпреки, че има едни а, официално определени дати, на кога да се провеждат етапите в преговорите, ние бихме могли а, да бъдем а, склонни или поне да се съгласим да дадем малко повече пространство за маневри. Да, благодаря. Юте Майкис. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо. Това, за което говорим, е, че летим все повече и повече. Да, така е. Обаче проблема е, че всяка една система търпи а, усъвършенстване, т.е. може да бъде усъвършенствана с напредване на времето и на науката. А, дали ще можем тази година да излезем с нова система, не знам. Може би решението не е да не налагаме нищо на авиокомпаниите, а решението е в това да постигнем, макар и много трудно да е това, да постигнем един баланс, давайки възможност на авиокомпаниите достатъчно пространство да се развиват. Освен това, не знам дали в световен мащаб е необходимо да заменим една система с друга, но вече е края на февруари, а, не знам а, дали а, ще можем тази система да я разработим толкова бързо а, и бих искала да разбера дали има някакъв шанс за това. А сега бих искала да дам думата на комисията, казва председателя. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за... и на всички, които изложиха своите аргументи в подкрепа или против предложението. На първо място искам да подчерта, подчертая, че а, удължаването на периода за вътреевропейският а, въздушен трафик е а, нещо, което е положително, а, особено по отношение на а, ИКЕО. Що се отнася до нашите швейцарски партньори, тук случая – е почти същия. Швейцарците никога не са оспорвали прилагането. Освен това, преговарят а, за това да се възползват от тази наша система за търговия с емисии. Защото не само тяхната а, физическа близост и а, ситу, а, мястото, където е Швейцария в самото сърце на Европа, а ги а, окоръжава а, да продължат а, близките си отношения с нас. Ето защо е добре, може би, да удължим а, този срок за продължаване на преговорите и задаване на едно малко по-широко пространство а, за тези преговори. Операторите, авиокомпаниите, а, трябва да бъдат третирани по абсолютно един и същ начин. Някои авиокомпании са изчислили, че около 25 евроцента на километър им струва а, това а, о, изискване. Сега, международните кредити и тяхното ползване. Ние по един доста минималистичен начин сме предложили и изложили своите позиции и по този начин даваме възможност за тази невероятна невероятно стъпка в продължение на една година, за да може да бъде постигнато споразумение. Ние не сме променили процентите, що се отнася до това какъв процент може да бъде отделен за международни кредити. Продължават да бъдат 15%. Има авиокомпании, които са закупили а, тези а, квоти, но ако им остане нещо в излишък от тях, те ще могат да ги а, ползват през следващите години или да ги продадат. Разбира се, когато а, бъдат а, а, използвани, т.е. формулирани изключенията, то тогава ще може и, и а, да се приложат изключителни мерки по отношение на купуването на международните кредити. Аз за това смятам, че ще трябва а, да прецизираме това. А сега докладчиката, за, за да заключи. Благодаря. Благодаря на колегите. Сега на Мартин Кенен за печалбите. Всеки, който се занимава с темата, ще знае, че въпросът е много важен. Трябва да се знае за какво се използват парите. Но поради тази тема не би трябвало да се компрометират преговорите с съвета. До април трябва да се приключат преговорите. Нещата институционално трябва да са чисти, що се отнася и до третите страни. Ако до април няма споразумение между е, парламента и съвета, комисията каза, че а, регламента няма да бъде приложен. В крайна сметка, ако не се постигне споразумение, ще продължи да действа старото законодателство. Във всички случаи призоваваме към е, гъвкавост. В крайна сметка, Мартин и Крисо, от 2008 година нещата доста са се променили. Тогава не смятахме, че съпротивата от трети страни ще е толкова е, последователна. Аз не смятам, че трябва да се примирим с тази съпротива като господин Крамер. Смятам, че трябва да се опитаме да дадем альтернативни предложения. Нека кажем на американците, нека помислим за нови възможности за компромис. Да видим какви предложения могат да се дадат. Естествено, една част от парите могат да се вложат в международни проекти, в международни инвестиции. През септември в Монреал ще има обсъждане. Важно е там да постигнем споразумение. Този въпрос трябва да се обсъди. Парламента трябва да има ясна позиция и ако сега съветът не се придвижи в някаква посока, то през септември във всички случаи трябва да вземем решение за обща позиция. Карл Шлютер каза, че е нямало нужда да се спира часовника, но това не е така. Ако искаме международен успех, то трябва да подкрепим предложението. Курстетът предлага нещо много техническо. Аз получих текста на френски, трябва да го прочета още веднъж и ще видя как ще реагирам на него. Олга Гъркрамер е, говори за Швейцария. Това е чувствителна тема. Комисията не е действала много дипломатично, така че критиката към комисията е основателна. Швейцария никога не е поставила и не е критикувала системата, не е поставила под въпрос винаги е действала като съюзник на Европейския съюз, но може би е разумно да се говори за Швейцария, да се видят какви са нейните резерви, преди да се публикува текста. Но в крайна сметка Швейцария е в позицията почти на тази на Европейския парламент. Ние също не бяхме питали когато комисията поде своята инициатива. Става в крайна сметка дума за отговорност. И аз нямам впечатлението, че Швейцария ще обжалва решението. Естествено, Швейцария иска да се включи в схемата за търговия на емисии, но за полети от Цюрих, че могат да бъдат третирани както и полетите от Мюнхен, мисля, че това е възможно. Аз не смятам, че швейцарците ще се противопоставят на това. Но не мисля, че от страна на, на комисията действията беш, бяха разумни и дипломатически оправдани. Хубаво е, когато Швейцария и Европейския съюз седнат на масата за преговори, то винаги се знае, че се намира решение. Сега за полетите от Дюсълдов до, до Египет и до Майорка, това беше лош пример. Комисията каза, авиокомпании в рамки, които извършват полети в рамките на Европейския съюз, те са включени в схемата. Цената е ниска. По-малко от 25 цента на километър. И наистина няма хора, които биха променили целта на дестинацията си просто заради 25 цента и ще предпочитат полет до Египет вместо до Майорка. Но това, което е положението в момента, е санкциите за 20, 2012 година. Абсурдно е да се смята, че някой ще пътува до Египет, вместо до Майорка, просто заради спести 25 цента това няма да се случи. Ето защо. Тук може да подкрепим предложението на комисията и да се съсредоточим върху постигане на споразумение на международно равнище. Благодаря. Е, така или иначе Майорка и Египет са в една посока. Нека потребителите сами решат къде да пътуват. И така, на 26 февруари, на 28 февруари ще гласуваме и в, през април докладът ще влезе в пленарна сала. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – конското месо в хранителната верига. Има ще много колеги, които искаха да обсъждат този проблем. Тази тема през 2011 година също бе обсъждане. Имахме някои предложения за законови текстове, за етикетирането. Тогава нищо не се случи. Госпожа Тестори от е, главна дирекция Санко е тук. Имаме представители на Ирландското председателство. Виждаме оживление в залата. Ще се говори и за националните планове. Аз мога да кажа, трябва ни европейско равнище, е, да трябва ни, ни европейско решение. Но спирам до тук, давам думата на координаторите, след което е, останалите членове на комисията могат да зададат въпроси. Сега моля за, за заявки за думата. Ще се опитам на всички да я дам. Никой няма да бъде забравен. Само молбата ми е да говорите кратко. Давам думата на Петър Лиза от НП. След това следват другите оратори. Благодаря, господин председател. Знаем какво се случи с конското месо, декларирано погрешно, като говежда месо. Става дума за много неприятна измама и естествено трябва да се установи как точно се осъществила тази измама. Всеки е, потребител казва, не искам да ям конско, когато купувам говеждо. И е, мисля, че е, това е абсолютно разбираемо. Знаем, че не можахме да се споразумеем за обозначаването на абсолютно всички съставки в хранителните продукти. Моята политическа група участва в е, постигането на компромиса. Е, и подкрепи идеята, че действително това ще затрудни много производителите. Не разбирам защо, ако пише говеждо месо от Румъния, вие ще бъдете по-спокойни и потребителите ще бъдат по-добре защитени. Не. Въпросът е да няма конско, когато се на етикета пише говеждо. И това може да стане само с един по-стриктен, по-строг контрол. Важно е да се провеждат естествено и ДНК тестове. Господин, госпожа Тестори е тук. Радвам се, че тя е тук. Ако тук бе комисарят Борг, сигурно щяхме да се критикуваме много по-ожесточено. Моята е, колежка е, Линда Макавен знае, че по отношение на клонираното месо, второ и трето поколение, е, настоявахме тук в парламента за по-стрикни изисквания по отношение на обозначаването и етикетирането. Тогава обаче комисията се възпротиви, не можахме да се споразумееме. Сега ще ви кажа, че проблемите за относно защитата на животните, при клонираните животни са много по-големи и освен това в случая за склонираното месо има много по-големи притеснения относно здравето на човека, отколкото при конското месо. Естествено, че на етикета е записано нещо съвсем друго и ние всички сме съгласни, че става дума за измама, но опасност за живота няма. Естествено, ние се намираме в момента в криза в резултат на разкритията. В никакъв случай не бива да се отказваме обаче от първоначалните си предложения и специално по отношение на клонираното месо. Смятам, че трябва отново да поставим предложението на масата и този път да не отстъпваме. Линда МакАван. Струва ми се, че бе поставен под въпрос сигурността на е, цялата система, на хранителната верига, на проследяването и възможността за проследяване на е, месото. Знаете колко дълго време, в крайна сметка, живеехме в неизвестност и не знаехме откъде точно е, въпросното месо и как се е стигнало до това погрешно етикетиране в е, съвета, струва ми се, държавите членки би трябвало да обсъдят много сериозно тези въпроси помежду си. Е, миналата седмица имаше спешно свикано заседание на министрите на замеделието, но предстои и редовното съвещание на съвета на министрите по замеделието е, и темата трябва да продължи да се разисква естествено с съответните заключения. А, що се отнася до slaughterhouses. Now the meat hygiene package is coming back from the Commission in a few weeks. Хигиената. А, а, хигиените изисквания. Като че ли комисията иска малко да а, по-разхлаби нещата. А, ние предлагаме далеч по-строги изисквания. А, ние желаем предприятията да а, поемат а, отговорността във връзка с проверките е, за е, това дали се покриват всички хигиенни изисквания, но е, отново започва натиск от всички страни, от страна на много правителства, от страна на бизнеса. Лобирането е действително твърде агресивно и в никакъв случай обаче не бива да се поддаваме. Благодаря, Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Безопасността на храните е много честа тема на нашите заседания. Естествено, че потребителите са е, засегнати силно в е, случаите с е, незаконната подмяна на говеждо месо с конско месо. Това е, е в истинския смисъл на думата заблуда на потребителите и обезверяване на потребителите, които вече действително нямат основания да се доверяват на хранителната верига. Е, след като се откриват е, следи от конска ДНК в говежди кюфтета, в бъргари, в шницели и така нататък. Що се отнася до свинските продукти, до свинското месо, ние предложихме, а също и за пилешкото, да се предвиди въвеждане на задължителното обозначаване на месото и комисията би трябвало да извърши оценка на въздействието, за да се включи в новия регламент този, който купува месото в хранителната индустрия, който произвежда, в крайна сметка, хранителни продукти с определено месо, което е получил като доставка от свой партньор, носи и отговорността и той носи щетите. Така че много от големите е, компании в хранителната индустрия на практика пострадаха те не само иззеха продуктите от рафтовете на магазините, е, потребителите вече е, се отнасят с е, подозрение към техните продукти. Как ще възстановим доверието на потребителите? Как ще установим абсолютно точно кой точно е извършил злоупотребата по отношение на етикетирането. Как точно ще се интерпретират е, тези престъпни действия в отделните държави членки и какви ще са мерките, които се взимат? Как е, комисията ще гарантира един единен подход? Ние трябва да защитим надежно потребителите от такава измама. Ако не го направим, рискът продължава да съществува за всички нас. В Обединеното кралство очевидно е, подмяната на етикетите и по този начин подвеждането на потребителите измама, като тази с конското, представено за говеждо, е престъпление. И естествено наказанията трябва да бъдат е, съобразени с тежестта на престъплението. Но има и други държави, които е, не разглеждат по този начин нещата. Важно е да има съпоставимост в това отношение между държавите членки. Как е възможно в е, определени държави да се извършват подобни измами и те да са станали нещо обичайно и ежедневно от може би 100-150 години насам, и а в други държави да се налагат много строги наказания за всеки, който извършва измама в областта на етикетирането. Благодаря. Карл Шлитър когато говорим за етикетирането на хранителните продукти, би трябвало да си даваме сметка, че е, в случая става дума за една много дълга е, верига на доставката и всеки е, участник в тази дълга верига от доставчици ще трябва да промени своето поведение по отношение на етикетирането, независимо от националните навици и обичаи, за които говори Крис Дейвис. И в този смисъл мисля, че единственото, което може да ни помогне, са строгите и редовни проверки Шведският орган за безопасност на храните извърши проверки на местните продукти и се оказа, че една голяма част от продуктите, около 45 или 75% са неправилно етикетирани. И никой не се тревожи. очевидно при разкрития на измама в областта на етикетирането не се очаква голяма а, промяна, не се очаква голяма изгода или полза за обществото. Ето а, тази погрешна лозика ни пречи всъщност да се преборим с измамите предприятията е, на всяка цена трябва да поемат своята част от отговорността, макар че съгласен съм, да, една голяма част от предприятията, от търговските вериги също са потърпевши, те също са жертви. Но да, те се опитват по един много любезен начин да общуват с партньорите си и от другите държави, с доставчиците. Хубаво е да си любезен, обаче всичко това се трупа на твой гръб в някой миг. И ако попаднеш в определена държава членка, която предвижда строги наказания, може да се озовеш и в затвора. има и злоупотреби с свинско месо. Свинско месо етикетирано като говеждо, просто защото изглежда като говеждо. Но след това предприятието извърши проверки и всичко точно бе установено. Не бива обаче да предоставяме контрола единствено на предприятията. Трябва ветеринарните инспекции, националните регулатори, е, компетентните органи на национално равнище по безопасност на храните да е, координират и да е, управляват цялата дейност по проверките на месото. И естествено на европейско равнище също трябва да се предвидят едни много по-сериозни мерки в това отношение. Очевидно, е, безопасността на храната ще бъде една от големите ни грижи в бъдеще. И в тази връзка е, трябва да разглеждаме и съотношението цена и качество. Е, на този пазар всеки се опитва да увеличи, макар и малко, когато става дума за добросъвестни участници, печалбата си. Но големите компании, големите предприятия реализират е, солидни печалби, така че биха могли да си позволят и една много по- солидна система за тестване на продуктите. И също времено трябва да си зададем въпроса защо в крайна сметка се яде толкова много месо? Защо консумираме толкова много е, месо в нашето общество? Защо учим и децата да е, свикват с големите порции месо. Защо не ги насочим поне децата, поне младите хора към плодовете и зеленчуците? По-здравословно е. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с повечето неща, които вече бяха казани. Ние в Европа имаме традицията да ядем конско месо. Така че за мен това не е въпрос на безопасност на храните, а на точност на етикетирането, на прецизност и почтенност. Това си е чиста измама. И няма защо да повтарям това, което всички други преди мене говорили, вече го казаха. Но аз искам, когато си купувам наденица а, от една фирма, която я произвежда, всяка седмица да имам едно и също качество на тази наденица. И а, да има етикет, който всяка седмица да ме уверява и да отговаря на истината това, че състава е същия. Значи въпросът е дали желаем да постигнем това, а, такава степен на контрол и прецизност. Разбира се, че можем. Освен това, происхода, дали ще от Аржентина, България или Франция, няма значение за месото. Въпроса е, че трябва да научим хората да бъдат откровени, а това става само чрез санкции. Не става въпрос, че сме против конското месо. Макар, че доста от нас имат нещо против консумацията на конско, но трябва да има точност, прецизност и честност. Да знаем, че ядем месото, за което е написано, че ядем. Ние искаме да бъдем добре информирани, за да решим дали искаме да купим един продукт или не. И така големия въпрос е, че трябва да мислим за един цялостен пакет от мерки – за да сме сигурни, че това няма да се случва. Ние трябва да бъдем а, много творчески настроени, да, за да изработим един пакет от мерки. Благодаря, казва председателя. Ik ben het met veel van de voorgaande sprekers eens. Eh. Благодаря. Съгласен съм с повечето от преждеговорившите. Ние наистина имаме нужда да знаем, а потребителя има правото да бъде добре информиран за това, което купува и което консумира. За това имаме и етикети. Ето румънско конско месо бива търгувано от холандска фирма, която се е регистрирала в Кипър и е съхранен продукта в Нидерландия, продаден след това във Франция за производството на лазаня. Някъде по тази верига конското е а, било погрешно етикетирано като говеждо. Важното е, че наистина трябва да се направи това, а, което ще предотврати такива развития. И така, месопроизводителя в Нидерландия трябва да спре производството си, защото има подозрения, че а, влагат конско месо вместо говеждо на много места, в много продукти, т.е. Доста мащабно се лъже и а, човек започва да се чуди какво има в хамбургера му. Ето защо аз призовавам комисията да вземе необходимите мерки и да бъде много строга спрямо онези държави членки, които извършват такива измами. Сега при възможностите на науката за клониране на животни и така нататък, ние знаем, че а, с, а, сме против а, месо от а, клонинги, но комисията а, говори за ДНК текст, тестове. Искам да знам дали ще е възможно да се прави ДНК тест за разграничаване на клонирани от неклонирани животни и също така за различни а, месо от различни животни. Знаем, че това е въпрос на обществено здраве, защото един продукт ни се предоставя с, с преиначена информация – и такова нещо не трябва да се случва в хранителната верига. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Госпожа Нутел. Не, не, не съм за пръв път тук. Искам да благодаря на Крис Дейвис. А наистина беше много приятно от негова страна. Но по принцип ще кажа, че британската преса игнорира европейският е, европейското третиране на скандала с конско месо. Три неща има. Безопасността на, храна, на храните е в компетенциите на Европейския съюз. Но през в, 107, в а, регламент 178 от 2 и а, първа има съответните разпоредби а, и както знаете а в а, Великобритания през 90-те години имаше криза с луда крава и а, ние от тогава сме взели толкова стрикт конкретни мерки по отношение на хигиената и здравето на животните, а, че а, малко може да се а, постигне още за затягане. Но ето от тук има и едно правно становище по отношение етикетирането на хранителните продукти, които също са в компетенциите на Европейския съюз. Ние не не сме сигурни и не можем да осигурим безопасността на храните. И а, не можем да предотвратим това, а, че етикета казва едно, а съдържанието е друго. И а, за много хора е ужасно и неприемливо да консумират конско месо. Е, разбира се, света няма да рухне, ако а, това не е а, така, т.е. ако погрешно е записано едното месо вместо другото, но не става въпрос за това. Това е хранителната верига. И това, което се влага в продукта, хранителния продукт по цялата дължина на хранителната верига не може да бъде проследено във всеки един момент. Това се оказа. И така, държавите членки трябва наистина да се замислят за това и не знам дали бюрокрацията а, ако се увеличи, ще помогне в контрола и ефективността на този контрол или точно обратното. Ето защо аз искам да помоля комисията да не се възползва от тази криза с конското месо и да увеличи степента на контрол върху държавите членки защото дали става въпрос за храна или за економика, Европейския съюз а, се възползва, Брюксел се възползва от това да заграби още повече власт от националните демокрации. Благодаря, казва председателя. Благодаря. А сега <clears throat> давам думата на следните оратори. Моля ограничете се до минута и 30, за да може всички да се изкажат. И така, следващите колеги. Вестлунд, Пила Аюзо, де колеги Гебранди, Гленес Вилмот, dann Merit McGuinness, dann Corinne Lepage, Christa Klaas, Martin Häusling, Julie Görling, Britta Reimers, Judith Merkis, Gilles Pagnot, Marina Janakudakis, Elena Antonescu, Renate Sommer, Pavel Pock, Dann, das ist das. Äh, Vicky Ford und abschließend äh, Sophie Okoni. Habe ich jemanden vergessen? Ist mit... Забравих ли някого? Не, не, вие сте в списъка салони и край на списъка. Значи, минута и 30, моля, не превишавайте времето си. Merci. Euh, on est dans un cas de fraude. Euh, благодаря. Значи става дума за измама. Въпросът е, че всеки се спасява от вината и я отдава на другия. Трудно е да се контролира такъв вид измама особено когато става дума за измама за преработено месо. Като си помислим колко много тона месо са необходимо за произвеждането на тези продукти, вижда се, че е невъзможно да се етикетира правилно происхода на това месо. Някои от съставките идват от различни страни и те се смесват. Много е трудно. Въпрос към комисията. Къде е слабата брънка в веригата? Тя ще ни даде възможност за намиране на правилния отговор за етикетирането на хранителните продукти. Тестовете на ДНК-то Скептична съм. Как трябва да се провеждат тези тестове? Как може да се осигури, че ще се предприемат представителни тестове, изследвания? Потребителят трябва да има доверие в нашата система. Благодаря. Ясно е, че всеки, който едно месо е говеждо месо, той трябва да го гарантира. И компаниите, които са печелили от грешното етикетиране, просто не са поели отговорността пред потребителите. След избухването на скандала, те не са направили нищо. Въпросът е, какво може да направи обществото за увеличаване на контрола? Какво ще направи комисията за укрепването на контролите в държавите членки? Как смятате дългосрочно да заострите контрола, така че да има критерии за безопасност и сигурност така че етикета, това, което е написано на етикета, да отговаря на съдържанието. Как ще осигурите санкционирането на компаниите? Сега етикетирането на происхода на хранителните продукти. Знае, че има различни становища, но ако има такова изискване, то тогава компаниите трябва да знаят откъде идват месото и трябва да бъдат отчетни за происхода на хранителните продукти. Пела Юза е следващият оратор. Президенте, и eh, muy brevemente, está claro que es un causa de... Es una causa... Съм кратка ще бъда, господин председател. Ясно е, че става дума за хранителна измама. Имаме правила, имаме законодателство и държавите членки трябва да го спазват. Сега, е, въпрос на решение е как точно ще се налагат наказанията и какви наказания ще се налагат. В моята страна е прието наказанието да се е, определя в зависимост от е, печалбата, която е реализирана в резултат на дадено престъпление – Нека да кажа и следното. Намерени са и други вещества в конското месо. Не само, че в е, етикетираното говеждо всъщност е, се открива конска ДНК. Открити, открито е и е, обезболяващо средство, което се използва в, ветеринарната медицина, но може да бъде вредно за човека в по-големи дози. Благодаря, казва Гленис Сълилмут. Много важно е, естествено, министрите, е, които отговарят за е, хранителната индустрия, да си дадат сметка, че е, те в е, една голяма част е, не подкрепиха по-строгите изисквания по отношение на обозначаването и етикетирането през 2011 година. Същото направи на практика и е НП тук от Европейския парламент. И до ден днешен не ми е ясно защо ние предвидихме строги правила за обозначаване и етикетиране на прясното месо, а не за преработеното, което се използва като съставка за храни които се предлагат в готов или полуготов вид на потребителя. Естествено, че трябва да проследим месото по цялата верига, независимо от това дали е преработено или не е преработено. Крис Дейвис е абсолютно прав. Да, намерена е ДНК е, е, на е, конска ДНК в е, месото. Намерени са и други примеси и естествено е, тестовете трябва да продължат е, по една много строга система, но аз съм абсолютно сигурна. И мисля, че казвам това и от името на повечето от ми колеги в моята политическа група, че ние трябва да затегнем законодателството. Трябва да се опитаме да включим всичко това, от което ни отказахте през 2011 година, включително и законското месо. Благодаря. Ирландия откри този проблем. И това е пример за това, което трябва да прави Агенцията по безопасност на храните. Изпълнителният директор на тази агенция наистина трябва да бъде похвален на господин Райли. Какви са проблемите? фокуса върху етикетирането като че ли не е най-верния фокус в момента. Защото един етикет може да бъде залепен на всичко. Ако не се провери какво точно се съдържа в продукта, за да се докаже, че това, което пише на етикета е това, което се съдържа в него, е да всичко а, отива по дяволите. Ето защо трябва да има независим орган, който да проверява, да надзирава и а, да дава достатъчно висока степен на сигурност на потребителите в Европейския съюз. Ако се консумира конско месо, добре, но то трябва да бъде проследяемо. Питам комисията, как можем да го направим? И освен това, дали конското месо е проследяемо? И доколко трябва да се затегнат правилата по отношение на конете, тяхното отглеждане и целите на тяхното отглеждане? Що се отнася до проследяемостта, Това исках да кажа. Карл спомена нещо а, за а, хранителната верига. А, е, председателят прекъсва ораторката. Много моля, спазвайте времето. Лапаш има думата. Да, благодаря, господин председател. Това е резултат от една система – в която знаем, че когато се повдигне някакъв въпрос около някакъв проблем, се увеличава законодателството. Правилата се увеличават като бройка, обаче ставаме по-малко ефективни, като че ли ако искаме гражданите на Европейския съюз да ни вярват, ние трябва да осигурим следното. А, точно а, информиране върху етикета относно происхода на месото. Второ, ДНК тестовете. Те трябва да продължат да се разработват и прилагат. Правителствата трябва да се ангажират с задължението да проверяват, да правят проверки на месата. Ако не можем да постигнем най-доброто по отношение на структурата на системата, която а, ще се ползва за контрол и проверки, да не я създаваме изобщо, защото а, иначе доверието спада и постепенно се появяват и економически, и здравни проблеми. Благодаря. Сега Крист клас. Благодаря. Може би имам три минути, защо ще говоря от името на Хор Шнелер. Съвсем ясно е. Става дума за измама и измамата трябва да е санкционирана. Важно е, че ключът на проблема не е в новото законодателство. Имаме основния регламент за храните, имаме пакета за хигиената, имаме регламента за информацията на хранителните продукти. Всичко това трябва да се спазва и контролира. И когато се случват такива скандали, е, виновните трябва да се наказват. И то да се наказват, че да ги заболи. Сега происхода на месото. Това е трудно да се установи. Контролът на целия процес е много труден, но ако се, състави, ако се провежда такъв контрол, той трябва да е непредвидим за компаниите, не бива да се увеличава бюрокрацията, напротив, трябва да се спазват само правилата, които вече са на лице няма да говоря повече, повечето неща се казаха. Следващият оратор Джил Паньо. Благодаря, господин председател. Може би не е точно моя ред, но въпреки това ще взема думата. Трябва ни повече Европа. И това казвам на всички, които са антиевропейски настроени, на евроскептиците, в извън парламента. Какво виждаме? Държавите членки всъщност са възпрепятствали правилното етикетиране. Ако не се бе случило така, нямаше да имаме сегашните проблеми. На второ място – може би имаме и скандал по отношение на здравеопазването. Има вещество в хранителната велига, което е попаднало чрез конското месо, което е вредно за човешкото здраве. Вижда се, че в някои държави членки са извършени нелегални дейности, например при обработването на конско месо в Румъния. Нямаше, нямало е големи запаси, но след решението на, ком... на Европейската комисия много коне са заколени много от тези коне са били третирани с това, с този, с това вещество. Темата страна на происход и обозначаването и всъщност е централният момент. В случаите с подобни скандали е, така можем да проследим всъщност е, е, стоката и продукта. Но в момента това не е възможно. Да, аз много се надявам, че е, все пак е, ще промени мнението си тук в парламента и Петър Лиза ще го промени. Е, в Германия се взе днес е, едно такова решение да се обозначава страната и мястото на происхода върху а, е, продуктите. Дори и тези, които са от преработено месо или които са готови, полуготови, замразени и така нататък. Инак просто всички ставаме неправдоподобни. И Европейската комисия, и парламента, и а, държавите членки в съвета не само на европейско равнище трябва да се вземат е, мерките за строг контрол и за е, по-добро етикетиране и обозначаване. Естествено, че на национално равнище е, органите за инспекции, за хигиенен контрол, за безопасност на храните трябва да функционират по-добре. В това отношение комисарят Борг е прав. И естествено, че трябва да се налагат наказания. И наказанията ще е, бъдат болезнени за мафията, само ако им се отнеме незаконно придобитото. Това е. Аз съм съгласна с е, Морейт. Наистина става дума за е, много неприятно криминално е, действие. Но не е вярно, че няма проследимост е, на стоката на доставката в системата. Има възможност да се проследи. Въпросът е държавите членки да спазват абсолютно точно правилата. Няма защо в момента да се тревожим за това, че не е предвидено обозначаване на мястото на происход, на страната на происход. Само още няколко месеца остават и от 2014 година изискването ще въжи е, и за е, всяко прясно месо. Е, естествено, че през 2000-та година ние приехме една директива за етикетирането, според която операторите всъщност първи и именно операторите най-вече отговарят за безопасността на харите държавите членки би трябвало да използват е, всички средства, за да затегнат е, е, проверките на място и да създадат една много стрикна система за контрол. Но при всички положения трябва да възстановим доверието в компаниите. Хранителната индустрия, хранителните предприятия са всъщност едни от най-силните е, индустриални сектори в Европа. Госпожа Райнерс. Скандалът е грандиозен и затова ще попитам комисията как ще се подобри контролът, е, как е, ще накарате определени държави членки да се съобразяват с правилата, как ще действате така, че измамата в бъдеще е, да бъде много по-трудна и по-рядка. Освен това, един тест, е, една, особено когато става дума за ДНК тест, е, струва доста пари, от 20 до 60 евро. И това би трябвало да се има предвид, откъде ще дойдат средствата за честите проворки. Освен това, как ще се затегне и режима относно е, паспортите, документите на конете, защото е, конете много често, на, е, когато устареят, когато са болни, се третират с един медикамент, фенилбутазон, който не е, е безобиден и би могъл да бъде опасен. Как ще се действа по отношение на е, конското месо с следи от фенилбутазон? Госпожа Меркис има думата. Благодаря, господин председател. Как изглеждат е, правилата по отношение на е, конското месо, което очевидно е било транспортирано през много държави членки. Как се извършват проверките в случаите, в които доставките преминават през много държави членки? Как ще се справим с различията в подхода и в различната степен на надежност на проверките на национално равнище? в никакъв случай не искам да кажа, че трябва на европейско равнище да създаваме нов орган за осъществяване на проверки, но е, комисията би могла да бъде по-активна и да следи за спазване на правилата от държавите членки. Колегата Шлитър е прав. Ефтино месо. Това също е проблемът. Не само по отношение на погрешно етикетираното говеждо, но и по отношение на пилешкото и на други видове меса. Имахме и доклад, посветен именно на тази тема на концепцията за ефтиното месо. Трябва да помислим по този въпрос. Благодаря, господин председател. Този скандал с конското месо наистина трябва да бъде отложен бързо и трябва да направим необходимите изводи за бъдеще. Защото ние продължаваме да имаме задължението да осигурим безопасна храна на потребителите. Всички го споменаха, но отново е добре да се каже, че а, поради кризата в много държави членки, като например в Италия, субсидиите а, за конюшните и то конюшните а, за състезателни коне а, бяха намалени или прекратени и затова много коне бяха изпратени в кланиците. Е, има държави членки, в които не се консумира конско месо и коня се смята просто само единствено като любимо животно а, за човека, а в други се консумира конско месо. Но искам да попитам, колко такива случая има в Европа? Имаме ли някакви разчетни стойности и прогнозни стойности на това колко каква част а, от а, населението на Европейския съюз консумира конско и какво трябва да се направи, другия ми въпрос в директивата, а, за да бъде предотвратено това. А, госпожа Яна Кидакис. Да, благодаря ви, ще бъда кратка. Наистина, нашия дневен ред е много актуален, отразява най-новите събития. Затова не може да не е дълъг списъка на ораторите. Аз не мога да се съглася че месото, което идва от една държава членка е по-замърсено, отколкото месото, от, идващо от друга държава членка. Тук трябва да сме доста внимателни все пак. Но аз мисля, че а, не само производителите, не само а, опаковащите фирми, но и потребителите трябва да носят своята отговорност. Те трябва да бъдат много наблюдателни, да следат следят внимателно какво пише на етикета и при всяко съмнение да реагират. Благодаря. Само една минута. Благодаря за което. Румъния. Благодаря, господин председател. Аз няма да повтарям това, което казаха моите колеги. Разбира се, че санкции трябва да има и трябва да има общо европейско решение, но реших да взема думата, защото след всичко, което казаха моите колеги, има доста сериозно объркване и очевидно е, че няма яснота по ролята на Румъния в този скандал. Или по-скоро позицията, в която се оказа Румъния във връзка с скандала с конското месо. Искам съвсем ясно да подчертая, че всички критики спрямо Румъния са абсолютно несправедливи и аз мисля, че комисията много ясно трябва да подчертае, а, че като резултат от анализа се разбира, че а, румънските фирми съвсем точно и ясно са етикетирали конското месо като такова и а, са спазени всички ветеринарни изисквания и са направени още ветеринарни проверки, за да се а, разбере дали на 100% са спазени изискванията или не, и се оказа, че са спазени. Така че а, извън Румъния вече нещата са се променили и а, към по-лошо, но исках да се изкажа, за да е съвършено ясно. Благодаря. Благодаря. Госпожа Сомер, аз работих като докладчик по регламента за храните. И преговорите за етикетирането бяха много сложни. Държавите членки не искаха такова етикетиране. И аз също бях скептична, защото дали такова етикетиране е възможно, това е въпроса. Е, трябваше да се приложат три степени. Те бяха много скъпи. За месото, например, трябваше да се обозначи е, происхода на месото, мястото на клане и така нататък. В момента комисията проучва до каква степен може да се опише происхода на, место, на месото. Също така проблем се оказва и происхода на месото в готовите продукти, т.е. продукти, които вече са преработени. До края на годината трябва да имаме резултати, но трябва да подчертая следното. Не бива да, при, да прибързваме с решенията, не бива да правим нещо като законов текст, което може да е нереалистично и няма да може да се приложи. По принцип, смятам, че това е национален проблем. проблем. Санкции. Много строги санкции трябва да се наложат и е, трябва да се назове кой, компанията, която е сбъркала. Благодаря, господин председател. Аз няма да повтарям всички добри идеи, които бяха вече казани. Може да започнем с много проста мярка. Имаме и система за, ран... за безопасност на е, хранителните продукти. Може да разширим този обхват всички мерки искат време, естествено, но системата може да заработи и могат бързо да, при, да, да бъдат приложени съответните мерки. Е, как може да стане това? Това е въпросът ми към комисията. По отношение на етикетировката, начина по който се планират нещата. Комисията иска да направи оценка на въздействието до края на годината. Доколкото разбирам, на ниво министри на селското стопанство има споразумение. Комисията иска да има резултати от изследването на оценката до лятото. Тук говорим за подвеждане на потребителите, говорим за измама но важно е да се прилага европейското законодателство. Виждаме, че тук има проблеми. Чухме за примера на търговеца, който продава конско месо като говещо, който е бил осъден за същата дейност, за същото деяние миналата година. Явно е, че този човек е трябвало да бъде следен а какво се е случило? Какво са направили, докъде са довели проверките? Агенцията в Ирландия, тя върши чудесна работа, но тези хора, но тя няма достатъчно човешки ресурси, няма достатъчно средства, за да разшири дейността си. Може би всяка година трябва да се занимаваме с тази тема. Докъде са стигнали нещата, докъде са приложени препоръките, защото това е въпрос за безопасността на храните. Имахме препоръки още от 2010 година. Освен това, дебат трябва да се случва и в, на национално равнище, в националните парламенти. Um, Вики Фарт. Първо, да, наистина става дума за измама и трябва да се наложат колкото е възможно по-строги наказания. Но същевременно ние се нуждаем от е, възможност за проследяване в хранителната верига, която да бъде абсолютно сигурна, която да ни даде възможност за е, установяване и на е, е коли, на Ешерихия коли, и на е, споменатия вече фенилбутазон и така нататък. Е, не е толкова важно, в крайна сметка, е, къде точно е родено животното и къде е умряло. Е, въпросът е как точно си обозначил страната на происход и тогава вече намесваш и отговорността правилно. Как ще изхранваме населението на континента и на Земята, което непрекъснато се увеличава? Как е, е, ще се изхранват е, хората, които естествено се опитват да затегнат и коланите, и кисиите в условията на криза? как ще се извършват изследванията в областта на хранителната индустрия и безопасността на храните. Струва ми се, че тук в нашата комисия и в комисията по изследванията е, трябва на всяка цена да обърнем внимание на този въпрос. А сега, е, тъй като е, нашата колега Софи Окони отговаря за етикетирането на месото, ще й дам думата на всяка цена и тя ще има малко повече време. Благодаря, господин председател. Да, става дума за измама. Както повечето колеги казаха, става дума за престъпление, за криминална акция. В никакъв случай не бива да реагираме експресивно, емоционално. Трябва да бъдем много рационални, за да се справим с този вид престъпност. Интересна е ролята на Европол в този случай, е, който трябва да пази и неутралност е, като е, координатор при разследванията, но същевременно участва в цялата система от наказания. Ако си спомняте, имаше едни заразени кълнове от Египет, които предизвикаха също хранителен скандал в Европа. И тогава имаше и жертви, имаше и болни, и умрели хора в резултат на консумацията на заразените кълнове. Аз настоявам комисията да поеме своята част от отговорността и да се погрижи за един по-строг контрол. В крайна сметка, когато говорим за проследимост, е, нещата не са чак толкова лошо уредени, защото при тази сложна схема на извършеното престъпление с конското месо и е, подмяната му с е, незаконната подмяна на говеждото с конско, ние продължение на е, сравнително кратък период от време успяхме да установим происхода на месото. Но при всички положения трябва да се постараем да предоставяме безопасни и сигурно етикетирани храни на потребителите. А сега давам думата на комисията. Да, благодаря, господин председател. Ако забравя а, е, някои от въпросите да му отговоря, ще ме извините, но те са много. На първо място, проследяемост и етикетиране. Нашето законодателство. Ние имаме законодателство, много добре разработено. Най-добре разработеното в света законодателство. Благодарение на това законодателство проследяемостта работи. Успяхме да идентифицираме а, веригата на, на доставчиците, производителите и продавачите – е, не можахме да установим, т.е. по-трудно ни беше и по-дълго от не да установим къде точно измамата е била извършена, но успяхме все пак. Но веригата е Румъния, Франция, Люксембург, а, Обединеното кралство. Ето това е, случва се. И това, че го разкрихме, се дължи само единствено на системата за, раз... за проследяемост. И така, преди да искате повече проследяемост и повече етикетиране, ще трябва да си помислим дали трябва да увеличаваме законодателството или не. Така, въпросът с происхода. Не искам да заемам определена позиция по този въпрос, защото това е съвсем отделна тема защото месото е като а, ингредиент, като съставка в една готова храна, готов хранителен продукт. Ние правим а, а, доклад по този въпрос в момента. А, комисията трябва да проучи доколко а, висока е степента на проследяемост. Ние ще се опитаме да направим необходимото, за да се ускори всичко това но а, единия от участниците в процеса на взаимно вземане на решение, съвместно вземане на решение ни помоли да, прикл... да, да направим този доклад колкото се може по-бързо и едва тогава ще имаме време за останалото а, означаване на происхода трябва да бъде задължително, но трябва да се извършва по абсолютно един и същи начин. И измамата не по въпроса за происхода на животното, а, произ... а, а наименованието на животинския вид. Вярно е, много членове на Европейския парламент питат защо не са по-стриктни санкциите. Нека да криминализираме а, измава, измамите в а, а, хранителната верига някои от вас искат да бъде по, а, да, а, питат дали имаме достатъчно ясна картина за това какви санкции се прилагат във всички държави членки по отношение на хранителната верига и безопасността на храните. Ние не можем да влезем в а, а, системата на санкциите. Ние само можем да препоръчваме. Една компания в Обединеното кралство установява, че има конско месо. И то защо? Защото а, това е резултат от самоконтрола. Защо е а, самоконтрол? Ами защото две седмици преди това е имало официален контрол в а, тази фирма. Знам, че е трудно, но нашата реакция е, би трябвало да бъде слава Богу, че имаме такова добро законодателство, а за да можем да засечем из... и накажем измами в хранителната верига. Както господин Шлайтер каза, цените на храните поради кризата не могат да бъдат увеличавани много те трябва да са ниски. И така, преди 15 години, да кажем, 13, а, 30% от потребителската кошница отиваха а, или бяха храни, а сега са повече от 50% храните т.е. дела на храната в потребителската кошница се увеличи значително за последните 15 години. Ето защо трябва да се замислим по отношение на а, е, единия пазар и това а, къде и какво произвеждаме и предоставяме на територията на Европейския съюз. Благодарение на вътрешния си пазар ние имаме правила, които, с които регулираме ситуацията във всяка една и съща, във всяка една от държавите членки. А по отношение криминализирането на а, измамите в хранителната верига – могат да се добавят правила, но тези правила трябва да гарантират равно третиране, за да можем по този начин да намалим хранителната криза. В продължение само на няколко часа а, всички държави членки бяха информирани благодарение на системата за бързо предупреждение, но а, предупреждението беше, че има нарушение на законодателството на Европейският съюз. Ние разпре, а, раз, а, предоставихме информацията, на всички държави членки и да не съответните органи, които се занимават с безопасността на храните. В петък ние решихме а, да а, започнем а, изработването на този план а, за а, повишаване на изискванията и препоръките в а, сферата на храните. Препоръката ще бъде А, публикувана утре сутринта. 75% от тестовете ще а, финансираме, за да се проведат тези тестове. Ние решихме да е един месец а, а, периода за тестване, просто защото искаме да реагираме бързо, да имаме един, една бърза реакция и да се а, проведе а, тестване и за останки от фенилбутазол. Но, тъй като в миналото е имало такива случаи, а, ние правим такива а, тестове и взимаме проби, в някои от които се е установил фенилбутазон. Ето защо е и задължителен този тест за фенилбутазон, макар че ДНК тестовете до сега не бяха задължителни. Това присъства в нашето законодателство по отношение на храните. Ето защо ние искаме да бъде включено това, за да можем да уверим а, а, потребителите, че происхода на животните ще бъде ясен и също така животинския вид, от който е месото. По отношение на клонирането ние имаме ангажимент а, в, по, през следващите два месеца да се направи оценка и ако успеем да направим оценка на въздействието за този период, комисията ще може да представи, да направи предложение. По отношение на хигиената и изискванията спрямо хигиената в сферата на производството на храни. В месопроизводството задължение и отговорност е на националния орган да провежда достатъчно а, тестове и а, заклонинги. Например, в сферата на птицепроизводството а, им се използва най-вече самоконтрола, но а, съответният орган, специализиран орган на държавата, трябва да проверява доколко специфични са тестовете и контрола в съответните производители. Защото, а, както чухте и сами, а, от едната страна парламентаристите искат увеличаване на администрирането, т.е. на контрола, от другата страна на парламентарната зала се поиска още по-малко контрол от страна на комисията. Така че ние все пак се опитваме да бъдем някъде по средата и да внимаваме и да постигаме все пак ефективност отново ще се поиска от комисията а да разгледа, предполагам, и етикетирането по отношение на происхода. Има някои държави членки, които искат <clears throat> да се означава происхода на всички съставки в даден готов хранителен продукт и други държави членки, които искат точно обратното. Е, рибарството, ядрената политика и а, вашата сфера са тези единствените, които а, има инспектори от Европейския съюз, от съюзно ниво, които контролират какво и как се постига в държавите членки. Но това са само тези а, сфери. Ние можем да кажем, че нашата хранителна верига е добра. Тя е безопасна. Нашата хранителна верига е много безопасна. Има, разбира се, таки, случаи като сегашния, но те са много редки. Благодаря ви, до тук ще спра. Благодаря. Тук при нас е представителя на ЕФСА, господин Бернард и директор на агенцията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря за възможността да участвам в тази дискусия. Искам да подчертая това, което каза комисията. До момента е ясно, че става дума за измама, не става дума за проблем с безопасността на храните. Агенцията за безопасност на храните – се занимава с вещества, остатъци, вредни в храните, но също така има и мандат от Европейската комисия за модернизация на инспекционната система. Има различни мнения за това, но становище ще има официално становище през юни 2013 година. По отношение на конското месо, има паразит Ехелера спиранис, който е рядък паразит и може да е опасен за човека, но това не е голям проблем по отношение на химикалите в конското месо. Без спомената фенилбутазона и има още едно вещество, което се използва и в лекарствата за хуманна употреба. Въпросът е обаче, че фенилбутазона не е допустим в хранителната верига. За тази цел ние имаме мониторинг, имаме тест, тестове, които се провеждат. През последните години сме направили, мно, сме взели много проби и съвсем много, и в много редки случаи са се намерили такива химични остатъци. Освен това има и понякога открит кадмий, в конското месо, но това също са много малко случаи. Така че конското месо по принцип е много здравословно месо, може да бъде консумирано даже и сурово, така че по отношение на безопасността на този продукт няма големи проблеми. Ако имаме нови данни по отношение на усилената схема за тестове, ние работим с Европейската агенция по медицинските продукти. Ако се получат нови резултати, ние ще укрепим контрола, естествено, ако това се наложи. Председателят благодаря. С това приключваме дебата. Мисля, че този дебат беше нужен. Крис Дейвис има въпрос. Аз просто исках да попитам дали мога да задам допълнителен въпрос или дали ние може да задаваме допълнителни въпроси. Имам двама колеги, Линда Макеван и Крис Дейвис. Линда първо и после Крис Дейвис. Госпожа Макинес, значи по една минута всеки. Въпросът ми е, когато имаме етикет, въпросът е, че компаниите трябва да поемат отговорност какво слагат в продукта. Но не чух от комисията нищо за това, какво е последствието за мен като потребител. Как ще се променят нещата? Имаме система, която обаче се оказва, че не работи. Много компании, не една, а много компании са злоупотребили с системата. Говорим за бюрокрацията, говорим за тестовете, за да върнем доверието на потребителите, но в крайна сметка, какво предлагате вие, за да накарате е, компаниите да поемат своята отговорност. Крис Дейвис. Аз признавам, че нашите закони за етикетиране са най-добрите в света, но те просто трябва да се прилагат от държавите членки. Не пише обаче никъде как държавите членки трябва да прилагат законодателството. Имаме 27 държави членки и имаме 27 начина на правоприлагане. Някои го правят, други не го правят. Нямаме доказателства за това как закона се прилаги и, за е, прилага и какви са наложените евентуални санкции за неспазване на закона. Госпожа Макенес, аз, моят въпрос, моят въпрос е свързан с агенцията по безопасност на храните и агенцията в Ирландия. Какви са компетенциите? И какви са компетенциите на държавите членки? Колко е трудно нещата да се съгласуват, защото агенцията в Ирландия се занимава с автентичността на хранителните продукти. Е, според мен, ние имаме тези агенции, национални агенции, но те нямат един и същи явно обхват на дейност. Така че това, което каза и Крис Девис, нещата в различните държави членки се прилагат различно. Би трябвало да имаме по-добра съгласуваност и да разберем, че независимостта е много важна в този смисъл и е, обмена на информация е също много важен. Председателят естествено също така проследимостта е много важна. Е, всеки, всяка минута започват да се появяват нови и нови информации. Е, много от компаниите твърдят, че са жертва на злоупотреба, а не са предизвикали тази злоупотреба, но колкото повече се разраства този скандал, толкова повече трябва да си помислим дали нашето етикетиране е наред или не би трябвало да се въведат по-строги мерки за хранителните продукти. Е, ние през 2001 година не успяхме да се наложим в този смисъл. Съвета отхвърли нашето предложение – ние искахме по-строги санкции, така че ние не бива да казваме системата е чудесна. Който иска да купи конско месо, той го прави, но не бива да го декларира по погрешен начин. Така че нашата система не е достатъчно защитена срещу злоупотреби. Но не знае как да го обясна на хората. Аз получих през уикенда дозина обаждания, че системата не функционира. Ние не бива да си измием ръцете в... Е, с това, с твърдението, че системата ни функционира перфектно. Във всеки супермаркт на европейс... във всеки супермаркет в Европейския съюз има възможност да се получи конско месо, което е етикетирано като ковещо. Това не бива да е така. Госпожа Тестари има думата. Благодаря ви. Количествата в този случай, е, поне така както се цитират от френските власти, не са големи 20 тона. 20 тона от е, много хиляди е, тона конско мето, месо, което се консумира в Европа, наистина е много малко. Говорим за 0,02% конско месо, което циркулира из Европа. Наистина случаят е много сериозен. Измамата е изключително сериозна. Но ние предлагаме да а, проведем 250 теста, които ще струват немалко пари в рамките на един месец. Може би това е, е малко прибързано действие, но в случая е, си имаме работа с е, много масивна измама. А инак самото количество, което незаконно е било внесено и незаконно е етикетирано, не е чак толкова голямо. Но при всички положения, чрез тестовете, ние ще придобием една много по-ясна картина за това как стоят нещата с конското месо в Европа. Наистина смятам, че нашата система на контрол и нашата система на проследяване на месото работи добре. А, ние а, е, се опитваме да накараме операторите да не а, е, транспортират месото на дълги разстояния, да не купуват непременно а, е, месо от други държави членки, но можете ли да накарате в а, а, Обединена Европа и на единния европейски пазар някой да не купува нещо от друга държава членка? В крайна сметка, вие това се опитвате да ме. А, да ми кажете, не, това не е възможно. Говорим за е, вътрешна организация в рамките на държавите членки, е, защото е, те е, носят отговорността, техни са правомощията в е, е, една голяма част от е, ресора, е, в който работи и за който става дума в момента те поемат отговорността и за инспекциите, и за проверките, и за безопасността на храните, но естествено в съответните национални министерства има отдели или директорати, които се занимават и с разследване на престъпленията в областта на безопасността на храните. При всички положения ние ще настояваме пред е, е, ресорните министри от държавите членки за строги наказания в случаите на е, установени нарушения и за също така строги проверки и чести проверки в държавите членки. Но струва ми се, Линда също иска да каже нещо. Линда просто иска да изясни това, което бе казала. Паула, само ще обясна нещо. Аз не предлагам в никакъв случай да накараме предприятията да не купуват месо от други държави. Но те трябва много ясно да поемат отговорността за происхода на месото и да знаят, когато етикетират, че етикетират правилно. Инак по никакъв начин няма да гарантираме сигурността на хранителната верига. Защото е, вие казвате, да, добре, е, ние поемаме разходите по проверките, ние поемаме 75% за тестовете и така нататък, но в крайна сметка всичко това се плаща от дънакоплатеца, всичко това са публични средства. И моята идея е, е да накарате предприятията в хранителната индустрия да поемат е, много по- голяма отговорност по отношение на проследяването и по отношение на контрола на происхода и етикетирането. Нека да дадем възможност, казва председателят на госпожа Сантори, да отговори на е, това пояснение. Аз наистина вярвам, че компетентните органи е, в крайна сметка носят отговорността за системата за контрол. Предприятията естествено имат е, своята част от отговорността и я носят. Ние не искаме в никакъв случай да ги освободим от отговорност. Всяка компания плаща е, за проверките и е, в крайна сметка и за всичко, което върши в рамките на хранителната верига, в зависимост от риска на нейните действия и продуктите, които пуска на пазара. Председателят, е, благодаря много на всички, които участваха в дискусията. Е, струваше си да се проведе тази дискусия. Много е важно да обсъждаме въпросите е, и да помислим как ще успокоим и обществеността и как ще се справим с подобни случаи и в бъдеще, но първо с този, който ни занимава в момента. Е, утре започваме сутринта в 9 часа с гласуване. Моля, не забравяйте електронните карти за гласуване. Желая на всички приятна вечер.